Uh, uh, скъпи колеги, нека да започнем. Имаме доста натоварен дневен ред. Бих искала да поздравя всички с добре дошли и предлагам да започнем с първа точка от дневния ред, приемане на дневния ред възражения, искания за промяна. Да, следователно, дневния ред е прият. Втора точка от дневния ред е одобрение на протокола на заседанието от 3-4 ноември 2009 година. Протокол е, ви е раздан. Е, приема се, е, че протокола се приема при положение, че няма възражения. Трета точка теоретично са моите съобщения. Тъй като в последствие ще има заседание на координаторите, ще ви съобщя какво сме решили с координаторите днес, утре. И е, съответно продължаваме с четвърта точка от дневния ред, размяна на мнение е, с е, искам всъщност, извинете, да ви прекъсна. Искам да съобщя съвсем кратка информация за това какво сме постигнали по доклад от нашата група. Бих искал да кажа как вървят нещата до сега. Всички устни предложения бяха преразгледани в съвета. Искат промени в някои неща, защото някои наши предложения за изменения трябва да доведат до промяна в регулацията. Беше необходимо повече време, за да се получи предложения. Вчера получих предложения. Днес е, стигнахме до някакво споразумение, по което трябва да се внесат лесни, е, леки изменения. В момента е, сме под режима на Лисабонския договор, т.е ние сме е, на фазата, на която националния парламент в срок от 8 седмици трябва да прецени е, дали въпросът е от субсидиарен характер или не. Ние сме си свършили работата, но мисля, че трябва да чакаме до март, за да се реши въпроса в пленарна зала. Исках да ви съобщя само това. Много се радвам, че се постигна съгласие, но съм леко разочарован макар и да съм щастлив, че влиза в сила Лисабонския договор, е, защото не можем е, с е, обичайната си скорост да вървим напред. Благодаря ви, Ламберт. Тази информация не беше по дневния ни ред, но ще има по-трудни въпроси и с втория регламент. Ако няма други становища по тази точка, Пристъпваме към четвърта точка размяна с Мишел Сабан, председател на Асамблеята на Европейските региони. Добре дошъл на господин Клаус Крип, генерален секретар на Асамблеята на Европейските региони. Може би вие знаете, но все пак искам да ви напомня, че Асамблеята на Европейските региони вече на 25 години това е най-независимата е, международна организация. Има 200 региона от 33 страни, значи тази организация е по-широко от Европейския съюз. Има и регионални организации, които са представени там. Искам да приканя господин Клаус Клип да ни запознае с дейността на тази асамблея в духа на новия договор и бъдещето на европейската кохезионна политика. Ако не възразявате, давам думата на господин Клип, за да ни предостави информация и после да пристъпим към обмен на мнения. Благодаря ви. Първо, бих искал да се извиня от името на нашия председател. Той не можа да пристъпва, да присъства защото има избори в момента и той не можа да присъства. Вчера пристигнах в е, Брюксел и виждам на Беламон, че на 1 декември в е, Брюксел е празник. Ние знаем, че това е и деня, в който влезе в сила Лисабонския договор – Искам да ви кажа, че през 2002 е, година конвента започна да работи по Конституцията, така че е, е, той е свързан с моята лична работа в Асамблеята на Европейските региони. Е свързано е с това, което ние работ... направихме по Лисабонския договор. Сега ние знаем, че е, с Лисабонския договор има ново признание на ролята на регионите и на субсидиарността. Много се радвам, че с Лисабонския договор Европейския парламент, т.е. вие, имате нови права, вие се превръщате в същински законодателен орган, и това ще бъде начало на добро сътрудничество между депутатите от една страна и избраните политици в регионите от друга страна. Е, както Данута каза, е, нашата асамблея е създадена през 1985 година с 33 члена извън Европейски съюз, е, но страни от съвета на Европа 217 региона, 30% от които са извън Европейския съюз, като включват Швейцария и Норвегия. Всички останали са от Европейския съюз, 16 организации са членки, като например Асоциацията на граничните региони, Асоциацията на Пиренеите, която сега ще се превърне в вероятно трансгранична асоциация кои, по кои е, принципи се ръководим. Имаме два крака. От една страна сме защитници, ние сме адвокати пред институциите в Брюксел, за да подкрепяме членовете си в е, тяхната страна, е, в разговорите с националните правителства по децентрализацията а от друга страна практическа кооперация, която извършваме ние извършваме е, различни дейности, имаме три различни групи. Едната група е обмен на опит по е, цяла поредица от различна методология, с която се служим, която ние сме разработили. Ноу-хау от експертите от регионите, а не отвън. Тук говоря е, академия за, умен, за, за обучение сравнение и, и, и, и, и съревнование не само за да раздаваме, просто да раздаваме награди, а просто за да обменяме опит. В практическото сътрудничество имаме размен на опит, имаме и наши собствени програми, програми за обмен на е, стотици хора всяка година, в зависимост от професиите им и опита им в летни училища, Имаме проекти, някои от които се субсидират от Европейския съюз, някой друг ние сме партньори, някой, по някой не сме. 90% от бюджета ни е от е, вноски на държавите членкове. Е, член, членки само 10% е, е от е, външни източници, някои от които е Европейския съюз това означава, че нашите е, членове са членове, защото са избрали да бъдат членове. Трябва да се платят членски вноски и през последните години се увеличи броя на членовете и продължава да се увеличава. Така казах, че има два крака. Единия е да сме адвокати пред е, европейските институции и другия е обмен на, на, и практическо сътрудничество. Имаме, значи имаме комитет економическо, регионално развитие, социална политика и здравеопазването и комитет за образование, млади хора и култура. И имаме и бюро, което е наш като управителен съвет – и освен това и екологическа дейност. Има, за да ви дам една обща представа, ние нямаме бюрокрация. От правна гледна точка ние сме доброволно сдружение с идеална цел. Членовете ни се присъединяват към нас, но ние сме жива мрежа. Някои от членовете са активни членове, те не се задоволяват само с плащането на членския внос. Имаме възможност не само да организираме срещи, обучение в различните региони членове, но тези региони правят научна изследвания, пишат документи, организират конференции, управляват проекти. Нещо се случва по целия Европейски съюз, нещо уникално. Ние присъстваме в целия Европейски съюз и с тези 217 региона, където присъстваме. 207. 207. Не, има важни теми за нас. Каква Европа искаме ние? Европа, където има регу... регламент след регламент или Европейски съюз, движен от хората, от народите, от регионите, които искат да създадат Европейски съюз, който да бъде на гражданите и на регионите и да им даде възможност да поемат отговорност и да развиват тези региони. Искам в е, е, е, да се качите на хеликоптер и да видите какво правим, да видите, че има региони в несъпоставима ситуация, и ще видите колко са се придвижили дадени региони за 20 години. И мисля, че трябва да се работи именно по това. Трябва да се поддържа солидарността между регионите. Е, сега, избраните политици в Европейския съюз казах, че имаме членове с 3, от 33 страни 33 начина, по който регионите са организирали. Но това, което обединява хората, това са избранниците, т.е. ако искат да бъдат преизбрани, те разполагат с ограничено време, 4 години, за да направят нещо и да се забележи разликата. Това е нещо много важно. Те нямат е, избор няма значение дали имат правомощия, дали имат е, средства, те трябва да направят нещо, за да се почувства разликата, това, което са направили по време на мандата си. А, членовете на Европейския парламент също са избрани политици. Пример, направихме през пролета проучване за економиката и финансовата криза и разбрахме, че има 22 милиона малки и средни предприятия в Европейския съюз – и те представляват 98-99% от всички дружества в Европейския съюз и те са създали две трети от работните места в Европейския съюз. Искам да подчертая това. И ако има финансова криза като тази, която сега преживяваме или преживяхме, ние сме в връзка с тези предприятия, които винаги са застрашени от банкрут и когато се говори само за 5 или 6%, става въпрос все пак за хиляди предприятия на регионално ниво. И, и примерно, аз видях в Харватия и в където бяха създадени гаранционни фондове за малки и средни предприятия. Те казаха, ние не можем да допуснем тези предприятия да фалират. Трябва да търсим решение и се умяват да го направят. Така че искам да ви кажа е, колко е важна ролята на регионите в борбата срещу кризата. Мога да. Ние правихме и друго изследване върху енергетиката а, с много представители от цяла Европа. Почти всички региони 91% от хората смятат, че енергетиката е най-важният приоритет за следващите 15 години. И повечето от регионите вече имат собствена стратегия за борба срещу промените в климата. Зелена енергия, альтернативи източници, зелена енергия е нещо хубаво не само за околната среда, но е, важно е решенията да се вземат е, от самите региони, защото това е източник за растеж за регионалната економика. Примерно, ако има доставчици, се създава кластър, създава се, е, създава се един кластър на място и точно това трябва да се насърчава. Е, в края на кращата регионите са много важни за иновацията и за работните места. Миналата седмица, четвъртък и петък, е, се проведе нашето общо събрание е, и, на, и се обсъждаха именно тези безкрайни примери за това какво става в регионите. Една е, голяма международна компания General Electric, хората е, от генерална дирекция енергетика дойдоха, за да се види как могат да сътрудничат с нас и направихме е, разискване на нашето общо събрание, как можем да сътрудничим. Така че тази фирма е разбрала, че на регионално ниво се взимат много важни решения – 50 от 70% от цялата адаптация става на, тем, на ниво региони. Тоест, регионите могат да направят нещо много повече, ако наистина са на власт, ако имат реална власт. Още един пример. Ние направихме проучване върху децентрализацията, връзката между децентрализация и економическо развитие. Това беше две годишен проект, за да се определи какво означава децентрализация. Децентрализацията е много важна за финансовите средства и направихме анализ дали децентрализацията се отразява върху економическия растеж. И статистиката е ясна, всичко е доказано. Доказано е, че децентрализацията се отразява на економическия растеж и мога да ви кажа, че децентрализацията насърчава развитието на економиката и, е, на, и на економическия растеж и на хората. Е, ние обсъждаме подробности и всички се убедени, че за първ път се прави нещо конкретно с Генерална дирекция енергетика и тук, така че за първ път се прави нещо конкретно. Още един пример. В регионите е, може, ако, ако, те са, ако имат правомощи за научни изследвания, те могат да развиват и иновацията. Е, приложните изследвания означава, че трябва да се правят съвместно с предприятията и точно това става на регионално ниво. А, казах ви различните теми, по които работим. Ако искате нещо да научите, просто ме питайте. Естествено, ние водим и кохезионна политика от дълги години. Ние питаме нашите членове какво мислят по този въпрос иновации, економическо развитие. Имаме идея за стратегията по Лисабонския договор до 2020 година. Работим по промените в климата, туризъм, енергетика, демографско развитие, финансиране на регионалните здравни грижи, здравните грижи в източна и Южна Европа не се плащат от регионите. В Германия, в Франция, в Белгия има здравни застраховки, докато в скандинавските страни, например, има регионални бюджети, където се плащат, които, които изплащат около 90%, примерно да кажем, от, от бюджета за здравни грижи в е, Швеция е, се управлява от регионите, Значи имаме е, регионални здравни грижи и така нареченото и здраве, е, равни шансове за всички. И заобщо всички теми за културата, е, многоязичие, творчество, разнообразие. Ние искаме да учим хората да бъдат инженери, е, да се служат с машини. Освен това, предприемачество на жените, е, политика спрямо младите хора. И ние е, много дейности са под чадър. Чадър, който създадохме в края на миналата година. Първата европейска младежка мрежа – от наши млади хора от нашите региони трябва да участват в нашата работа като политици и като служители. Децентрализирано економическо развитие, особено по промените в климата и енергетиката. И аз вярвам, че европейските региони могат да бъдат бенчмарк, могат да бъдат образец и на общото събрание е, е, съставихме документ какво очакваме от новата комисия, как да се насърчава конкуренцията в Европа, съревнованията. Имаме е, проекти за субсидиарност в Европа. Как да се съобщава субсидиарността, как да имаме по-добра комуникация с хората и с институциите. И като обобщение, за да разберете всяка точка, от различни гледни точки организираме конференции, на обучения, обмен на служители, различни съревнования и по всяка тема ние организираме първо конференция, после проследяваме дали нещата наистина са правилно разбрани и дали регионалните служители и политици могат да ги приложат и да развиват собствена политика. Това е някаква обща представа за дейността ни в регионите. Още веднъж повтарям, регионите се подкрепят взаимно и регионалните служители е, трябва да си сътрудничат помежду си. Не става въпрос е, за професори, а е, регионалните служители трябва да могат да работят с политиците, с местните съвети, с гражданите. Това е нещо съвсем различно по Лисабонския договор Европейския парламент може да даде по-големи права на регионите. Мисля, че хубаво, че е, избранниците в регионите могат да бъдат партньори на Европейския парламент. Хубаво е това да става във всички региони, във всички градове, не само на определени места. Благодаря ви. Господин Клаус, е, ние сме предвидели един час за този въпрос. Радваме се, че ни запознахте не само с това какво вие правите, а какво става на регионално ниво в Европа. Посочихте хубави примери за това как регионите е, се справят с предизвикателствата пред Европейския съюз сега. Трима колеги искат да вземат думата. А, господин Бласък е първия, който иска да вземе думата. Власък. Бих искал да ви благодаря за въведението за вашата асамблея. Ние знаем, че работите с Комитета на регионите. Нашата комисия отговаря за Комитета на регионите. И за това въпросът ми е, ако сътрудничите с Комитета на регионите, а, с а, Сдруженията на общините и с съвета на Европа. Въпросът ми е много е важно в областта на сътрудничеството да участват големите общини. Как сътрудничите с големите общини, големите градове?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 национализацията на тази политика по сближаване. Да. Мадам Хюсменова. Благодаря и аз ще говоря на, на български. Благодаря ви за това експозе, което, което направихте и за информацията, която ни дадохте. За мен лично като представител на тази комисия вече втори мандат, тази информация е изключително полезна. И аз ще направя всичко Sorry, възможно. Sorry, something wrong with the translation. At least I don't get it. Yeah, I don't get it either. И ще направя всичко възможно. Okay. Will it work now? The, the... Yeah? Okay, so let's try. Yes за да, за да предам а, тази информация и на представителите на местните власти в а, България. А, говорихте за това, че правите а, различни видове политики. Говорихте за това, че а, работите... The, the colleagues in the booth are losing you. I don't know why. I mean, can you just maybe use the, another Говорихте, че работите по кохезионната политика. Това е част от, така, от вашата работа. Все пак, след като Европейският съюз е основан на принципа на солидарността, както и вие подчертахте, аз лично питам, имате ли по-сериозен акцент върху новоприетите държави членки? защото знаеме, че регионите са с различно ниво на економическо развитие в Европейския съюз. Част от слабо развитите региони са в моята страна. и за мен е важно да знам дали вие прилагате по-специална политика към тези страни, за да можем да уеднаквим стандартите. И Бих искала да знам кои са вашите активни партньори, с които вие работите, дали това са предимно местните власти или неправителствения сектор и как и по какъв начин ще направите партньорството си малко по-активно с местните власти от новите държави членки? Благодаря. Uh, Сега бих искала да помоля Клаус да ви отговори. Um... Благодаря ви на господин Власък. Ние не само сътрудничим с Комитета на регионите, това е всъщност първото ни лоби, създаването на Комитета на регионите, иначе нямаше да ги има Същото се отнася и за Конгреса на е, органите за местно самоуправление в Европа. Е, начина по който са организирали е благодарение на нашата асамблея. Аз е, е, така има една основна разлика между двете двата консултативни органа, от една страна съвета на Европа, от друга страна нашата организация. В нашата организация членуват самите региони и те изпращат различни политици, за да наблюдават нашите различни дейности. Именно е, по този начин е, ние можем да се оприличим с е, Комитета на регионите, докато в другите консултативни, органи има представители. Има малки групи от представители на провинции, на региони и така нататък. Така че това е основната разлика. И за това говорих и за мрежа, където хората сътрудничат. Как сътрудничим с градовете, е, с е, общините. Те също са членове на нашата асамблея. За момента работим основно с Eurocities, т.е. мрежата от големи градове в Европа. По принцип, ние вървим в една посока и е, връзката между техния секретарят и нас е, че имаме интерес да работим съвместно. Ние споделяме възгледи, имаме общи позиции и така нататък. На, госпо, на господин Тримопулус ренационализация, това е чудесен въпрос. Естествено, че ние сме напълно против ренационализация. И преди две седмици писахме писмо до Баросо, така наречен long paper. Май го няма, но все пак е, водим разговори, говорим и с други организации, с Евроситис, например, имаме съвместна позиция и твърдим, че точно това не искаме. В духа на Лисабонския договор е, има субсидиарност. 16 пъти мисля, че се говори за субсидиарност там и става ясно, е, че местните и регионалните власти имат специално отредена роля там и трябва много сериозно да се отнесем към това. Въз основа на информацията, която ви предоставих по-рано, децентрализация и економически растеж, как може в такъв случай да говорим за ренационализация на регионална политика? А, ние се връщаме в такъв случай към а, така наречения Лисабонски дневен ред от 2000-та година, а ни нещо, което се върши в, от национални правителства и някои хора в Брюксел, които забравят да говорят с хората, които прилагат тази политика. Така че ние не искаме рационализация. Аз съзнавам, че много страни, особено в източна Европа, някой така има централистични тенденции, но ние винаги искаме е, да има правомощия за регионите. Примерно във Франция, ние сме в Страсбург. Алзас е единствения район, който се управлява пряко от е, Европейския съюз. Е, те си имат собствени средства, но някои от парите се връщат, защото не могат да ги освоят. Това е последица от централистичното управление на държавата Франция. Имаше въпрос от госпожа Хюсменова за кохезионната политика. Няма никакво съмнение, че и това даже е в нашия устав, че нашата цел е да създаваме солидарност между регионите, и няма и сянка на съмнение, че ние подкрепяме кохезионната политика, особено за по-бедните райони, особено за Източна Европа. Но това, което искаме е да има регионална политика за всички региони, защото в богатите или средно богатите страни е, също има проблеми, с които трябва да се справим. Ако говорим за конкурентоспособност, например, е, пак има въпроси. Но ако говорим за кохезионна политика, ние подкрепяме е, и бедни е, региони в е, Европа. Е, е, някои от нашите членове са регионални правителства, т.е. правителства на второ ниво в страните. Това са хора, които наистина работят заедно. Те работят е, с националните правителства или зависи. Благодаря ви, Ламбер. Господин председател, имам два въпроса. Вие много воодушевено говорихте за енергетика и климат. Какво всъщност точно се харчи от регионалните фондове? от 2000, 2006 година бяха 2-3%, сега 40%. Какво мислите за тези въпроси? Примерно, при кохезионната политика се говори, че се връщаме към базата – изобщо става по-широк дебат за повече фондове за определени цели. Но това може да бъде отрицателно спрямо интегрирания подход към регионите. Смятате ли, че трябва да се модернизират нашите финансови инструменти е, дали регионите могат да си пазаруват в Брюксел или трябва да се промени интегрирания подход. Така сме, днеска сме тук. Много се радвам, че вашата организация е поканена. Това е жизненно важно. Вие можете ли да е, следите нашия дневен ред, да следите нашите доклади, е, които са жизнено важни. Е, вие участвате ли в изготвянето на тези доклади? Благодаря ви, господин Пипер. Благодаря. Искам да се върна към предишния въпрос и да обвържа моя с него. Вие представлявате е, институция, която има законодателна инициатива ми правомощи. Ние сме комисия по регионално развитие и представляваме интересите на регионите в Европа. Какво очаквате от вас? Това е моят въпрос. И по-специално от нашата комисия през следващите месеци. Какво можем да направим ние в тази комисия? за да ви помогнем? Това е първият ми въпрос. И още един. Когато говорим за доклада Барка и чувам, слушаме комисията, си даваме сметка, че, че политиката на сближаване е, трябва да има да, да върви заедно с социалната политика, какво мислите за иновациите, за политиката по отношение на инфраструктурата? Господин Нечак. Господин, а, а, имам въпрос. А, съгласен съм по отношение на децентрализацията, но както казаха някои колеги, искам конкретно да ви питам Очаквате ли, смятате ли, че е, регион трябва да имат по-големи правомощия, отколкото в момента имат в е, повечето държави членки? Какви са вашите очаквания? Какво конкретно смятате, че ще стане? Какви е, задачи биха получили регионите, които да им бъдат делегирани от държавите членки? Това е първият ми въпрос. И втория се отнася до политиката, която започва да се упражнява в Европейския съюз, която е свързана с макрорегионите. Например, Балтийския регион има такава стратегия. И по какъв начин трябва да се развива политиката спрямо макрорегионите и какво е, е вашето мнение в това отношение. Thank you. Can I start uh, maybe to answer to Mr. Може би първо ще отговоря на господин Пипър. Извинете, че говоря на английски. Всъщност, е, ние казваме кои сме, обаче ви питате какво искате от нас. Точно това е. Искаме да сътрудничим с вас в кохезионната политика и ако ни дадете вашата гледна точка, ще обсъдим въпроса с нашите членове за бъдещето, иновация, Лисабон 2020, по бюджета, как да изглежда за бъдеще, така нареченото on paper, а, ако го прочетете, ще видите, че това е нещо, което, с което трябва да се борим. Ние трябва да се борим и се надяваме вие да ни бъдете партньори. Е, говорихте за конкурентоспособност, точно за това става въпрос. Точно това е точно е, това е включено в нашата бъдеща регионална политика. Не е просто да си приказваме за околна среда, е, да не да не забравяме е, конкурентоспособността. Въпроса на Ламбард, да, дали има пари, които са за енергетика и не са освоени, да. Е, с някои от членовете разбрахме, че някои региони не са освоили някои европейски фондове, е, които са предназначени за енергийна политика. Защо? или защото не работят по енергетика е, Напротив, е, те работят много активно по енергетиката, обаче липсва информация. Не знам колко различни програми има, с не знам колко генерални директори, с не знам колко главни насоки. Е, регионите, за да получат пари, е, трябва да имат общ възглед върху различните възможности. Много е трудно, дори за големи региони. И за това в края на краищата регионите не могат да освоят всички средства, които са на разположение по енергетика. Но това не значи, че те не работят в областта на енергетиката. Важното е, че е, някои региони имат по-голяма власт, други по-малка власт. Знаете, че в е, Великобритания има малки грабства. Те правят е, зелени обществени поръчки, те си правят зелени сгради, освоб... Е, е, е, обучават си хора, за да разберат какво значи енергетика, какви са последиците, дали е устойчиво това развитие, дали се пестят средства. Те нямат собствени средства. От друга страна, обаче, ако погледнете други региони, примерно те инвестират милиони в различни паркове в района на Валенсия примерно в Испания. Има и други примери за ефтини кредити, субсидии за граждани, за да инвестират в енергийна ефективност, в нова енергетика, в обновяеми източници. Има хора, които имат пари, а има хора, които нямат чак толкова много пари, обаче правят каквото могат все пак искат да подобрят нещата. Въпроса за макроекономическия подход, който е, също е включен в така нареченото нон paper мисля, че не може да се отпускат много средства на Европейския съюз и да се казва това за това, това за онова. Въпросът е не е, Въпро то, точно в парите. Въпрос е резултатите и как тези резултати се прилагат на практика. Не е достатъчно, е, примерно, е, да речем, ако управляваш някоя фирма, до година да продадеш 50 милиона коли. Ако нямаш търговец, няма да ги продадеш. Докато регионалната политика е на регионално ниво. Това не се отнася само за регионални политици, става въпроси за средства, трябва да се знае точно какво става на място. Аз е, не вярвам, че с отпускане на средства тук или там нещата ще се оправят. Трябва да мислим за хората, които прилагат е, политиката. Сега е, да се промени интегрирания подход не. Аз не съм за това. Дали следим вашата работа? Да, отблизо следим вашата работа. Да. И после още един въпрос, да, от вас. А, дали да има повече правомощия за регионите? Много е чувствителен въпрос. Ние вярваме в субсидиарността, децентрализация, разнообразие. Ние не казваме на страните как да си организират регионите. Но ако погледнете какви са изследванията на ОИСР, на други организации, ще видите, че регионите играят ключова роля. И е, как да се прилага регионалната политика в Европейския съюз, става ясно, че регионите трябва да имат правомощия. И нашата гледна точка е, че трябва да бъдат значителни тези правомощия отношението ни към макрорегионите. Много дълга дискусия е това. Ние се опитваме а, искаме да има отговорни политици, избрани от гражданите, които да доведат промяна в ежедневието. И тогава да създаваме макрорегионите, и тогава да се създадат по-големи тела. А, може би е хубаво да се говори с политиците по определени въпроси и те да кажат, да, допитахме се до регионите, но в е, бюрото ни преди две седмици имаше скандинавци, които изобщо не бяха чували за такова нещо. А, изобщо не бяха чували. А, тоест, а, концентрацията не се осъществява, и вземват се изземва се властта от избраните и се дава на някой друг и не се знае кой за какво отговаря. А ти като си гражданин и не знаеш кой за какво отговаря, само се дразниш, само се ядосваш. Ако ти си живееш в общината и ако не се чисти улицата, знаеш на кого да се обадиш и искаш нещо да направи. Ако обаче той не знае какво става, защото някакво тяло взима решения, и знаеш как изглежда света след това. И това е големия проблем с макрорегионите. И ако започнете за такава стратегия, много ви моля, помислете си какъв ще е края. Имаме Европейски съюз с 27 държави членки. Искаме ли Европейски съюз с 10 макрорегиона за в бъдеще? Натам ли вървим? И, между другото, това не са макрорегиони или макространи, а региони, защото това е сътрудничество между различни правителства. Натам ли вървим? Балтийско море, Черно море, Дунава, Средиземно море и чао-чао. Всеки си казва чао-чао и всеки си гледа макро нещото. Това ли искат хората? Не съм сигурен. Благодаря ви, господин Стойлер. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Е, Благодаря, госпожо. Искам да ви задам един въпрос, господин генерален секретар. В Европа е, имаме една правна рамка за териториално сътрудничество между регионите, особено за трансграничното сътрудничество Как изглеждат нещата от ваша страна? Смятате ли, че това е удачно? Какво мислите за трансграничното сътрудничество, когато става въпрос за външна граница? Външна граница. Защото там проблемите са доста по-деликатни. Господин Брадбърн. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Искам да задам въпрос преди да изкоментирам казаното. Вие казахте, че вие работите е, с е, втори правителства. Как става това в Съединените щати? Ние нямаме регионални правителства. Имаме правителства в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия. Всичко останало са местни правителства. А в вашите членства вие признавате е, местни власти като някакъв еквивалент. Това ми е първия въпрос. А коментарът ми е и се радвам, че е, вие отговорихте на предходния въпрос и в отговора си казахте, че не искате е, да давате повече права на правомощията а, ние по-скоро сме склонни да унищожим регионите в административния смисъл, защото те не са ефективни и всъщност властта се връща към общините, където и трябва да бъде. И много се радвам, че вие е, не искате а, да централизирате е, повече регионите. А, другия коментар искам, ще бъда кратък. Въпросът за регионална политика на европейско ниво и въпроса за е, финансирането. Това е нещо, което ние е, виждаме, че са водени различни експерименти, пилотни проекти в е, Елзас, в, около Страсбург, където самия регион си харчи европейски фондове. Искам да чуя как точно работи това като понятие, като пример? Бих казал на общинско ниво, защото в Великобритания имаме агенции, които е, изразходват регионални фондове и които объркаха нещата. Изобщо настана хаос. И всъщност е, има проблем е, с начина по който общините управляват тези проекти. И за това бих искал да чуя какво е вашето мнение. Кой е най-подходящия начин може би няма да ренационализираме. Надявам се да няма ренационализация, но каквото и да се случи, ще бъде различно в отделните страни членки. Искам да разбера как финансирането да стане на съвсем местно ниво, а не на регионално ниво. Е, gracias, президента. Е, hacerle dos breves preguntas. Да, имам няколко въпроса. Първият, първият е свързан с тяхната работа в областта на управ... управлението, управляемостта. Това на нас би ни било особено интересно. Това ми е първи въпрос. Как работите по управленските механизми? И на второ място искам да знам как влизате във връзка, как си взаимодействате с гражданското общество. Благодаря. Okay, thank you. Um, on the EGTC... И така, за... Е, а... По отношение на, на териториалното сътрудничество, нещо, за което настояваме от самото начало. На времето го направихме с Ян Олбрихт, когато беше докладчик по този въпрос. Естествено сме за. Изискваше се време да превърнем амбициите си в реалност, но сега вече на някои места имаме добри примери, например в Пиренеите. И има вече органи за сътрудничество от двете страни на границата в Пиренеите. Що се отнася до така наречите евродистрикти, смятам, че първо трябва да видим какви са резултатите на практика в регионите, където се въвежда тази практика. По отношение на въпроса за регионите по външните граници на Европейския съюз, знаете, че в съответния регламент на общността се казва, че е, тези региони могат да сключват споразумения за участие в сътрудничеството. Ние искаме е, да се, да се сключват такива договори с региони от страни, които не са членки на Европейския съюз. А сега, що се отнася до специфичното положение на а, е, Великобритания, мисля, че най-добре е да се съберем на чашка, за да анализираме конкретно проблемите е, при нас членовете са а, е, така наречените каунтис, е, графствата, английските региони. дали може да ми обясните всъщност какво представлява Великобритания? Федерация, конфедерация от юридическа гледна точка, защото не е много ясно, трудно е да се определи. Освен това, ще кажа, че ние сме за даване на по-големи правомощия на регионите, но за нас регионалното равнище е второ инстанционното равнище на управление от избрани политици, докато ситуацията в Великобритания е съвършенно различна. Ние не желаем регионите да се управляват от бюрократи. А що се отнася до управлението на фондовете, е дадах ви за пример е, региона Алзас във Франция, но това не е единственият. Е, в редица държави членки фондовете на Европейския съюз се управляват на е, регионално равнище и всичко върви много добре. Проблем има само в страните, където фондовете се управляват на национално равнище – затова аз предпочитам регионите да управляват средствата. И предпочитам да има по реги... повече региони, отколкото а, да има страни, на... където се управляват на национално равнище и това не дава никакви резултати. По отношение на въпроса за управлението ще кажа, че Направихме а, изследване за многостепенното управление а, и участието на гражданското общество. Това е нещо много интересно и аз мисля, че това става на равнището на регионите в Европа. Ние наблюдаваме как работят регионалните политици. Ние нямаме поли, е, политически групи на национално равнище, но организираме дискусии с политиците и забелязваме, че политиците от е, една е, партия в една страна имат съвършено лично мнение от политиците от същата партия в друга страна. И е, участието на гражданското общество е нещо изключително важно а, ние имаме а, е, намерение да работим по-тясно с економически и социален съвет на Европейския съюз, а, е, да ги каним на някои а, е, инициативи, организирани от, от нашата асоциация. Ние каним най-различни видове асоциации, и защото много често има тясна връзка между това, което те правят и има фантастични примери за невероятно удачни решения. Гражданското общество наистина има впечатляващ принос. И самите граждани са обект на нашето внимание. Ние правим срещи с представители на гражданското общество, отделни граждани и наши членове. Благодаря ви, колеги а, има още шест колеги, които искат а, да се изкажат. Вече навлизаме в времето за следващата глед... а, точка от дневния ред. За това ви е, моля, ако искате да съкратим другите точки днес или утре и да изслушаме е, тези колеги сега, но ви моля да бъдете е, съвършенно кратки, за да можем наистина да е, намалим закъснението. Господин Бощинаро. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да приветствам вашата позиция в нон пейпер който беше изпратен до Европейската е, комисия по много, по известни причини. Е, какво е ваш... Например, вашия подход по отношение на бъдещето на политиката на сближаване и готов ли сте да, за тясно сътрудничество в рамките на политиката на сближаване с нашата комисия? Вторият въпрос. Какво влияние трябва да има политиката на сближаване в рамките, при положение, че има бюджетни ограничения? И как е, виждате в рамките на бъдещите финансови перспективи. Бих искал да изразя своята готовност да се укрепи регионалното измерение, защото то наистина гарантира междурегионална координация и без регионалното измерение не може да се постигне нищо. Благодаря ви, господин Обермайер. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Искам да разбера какви са вашите очаквания в от, от новия комисар по вашия ресор? Ще задам един полезен въпрос. Ако погледнем парите, парите за сътрудничеството в Европа само 2% от общата кохезионна политика. 2%. 7,7 милиона до 2013, ако погледнете предишната финансова рамка, ще видите, че териториалните проекти за сътрудничество, в което влизат много страни, не са постигнали до 95%, а са стигнали до 91%. Тоест 4% не са е, изпълнени. По-добре е от някои други страни, но не е идеално нямаме информация за новата финансова рамка. И когато говорим за подобрение на контрола на менеджмента на териториално ниво, от 150 е, проекта, които не са приети, 22 е, от които са за териториите, е, как можете вие да работите и ние да подобрим нещата. Това са 2% от парите, но са доста пари. И ние изоставаме зад националните проекти за кохезия, социални кохезионни фондове, други фондове. Имате ли същото усещане? Да, давам думата на Клаус да отговори на тези три въпроса. бъдещата кохезионна политика, въпросът беше от господин Власек. Имаме документ за позицията. Няма да ви, няма да ви чета институционална рамка. Прията е на Общото събрание миналата седмица и ще се доразвива по време на дискусиите. Искаме колкото се може по-близко сътрудничество да провеждаме. Бюджетните ограничения, да, има бюджетни ограничения. Но аз мисля, че е, можем да излезем от финансовата и економическата криза, регионалните, регионите да си водят регионална политика. Трябва да ни е ясно това, защото Економическия растеж идва от регионите. Те насърчават иновацията и така нататък. Ние направихме проучване на економическата криза. Е, дружествата, които в които има много промени, които има много нововведения, те са конкурентоспособни и те много по-малко са пострадали от кризата от други. Новия комисар. Да. Е, да, е, в петък на пресконференцията след общо събрание аз скочих до тавана, защото всъщност комисаря е от регионите. Ние се страхувахме да не чуем нещо по-различно. Ние вече обсъждахме въпроса с региони от Австрия. И какви са ни очакванията? Да, може би по-големи, отколкото той може да изпълни. Надяваме се да продължи политиката и това, което е направено. До сега той свърши изключително добра работа, работейки в полза на регионите и това очакваме от него. Е, сега сътрудничеството между регионите има малко пари. За това трябва да има повече пари за бъдеще, но може би и подхода трябва да се промени. Сега говорим за богатството на Европейския съюз, което е разнообразието на културата. И, и това трябва да продължи за бъдеще, но в край на краищата дали ще обединяваме хората, това е, е реалния проблем и мисля, че такова сътрудничество може да стане именно чрез това, за което вие говорихте, но трябва да има проекти, при което регионите от различни страни търсят решение на някои проблеми и после да ги превръщаме, да ги, да ги, да ги прилагаме. Обаче средствата са ограничени и трябва да се работи за това по в бъдеще. Трябва политиците да работят помежду си, независимо от партиите, да бъдат добре подготвени, да си обсъдят политиката в къщи, да чуят мнение на колеги от други страни и да кажат защо има разлика в мнението. Не става въпрос за битка, става въпрос да се разбере за дълбоката причина за разликите. Просто миналото на тези хора е различно, доводите им са различни, действителността е различна и при такива дискусии се постига много по-високо ниво информация и знания, защото много неща се взимат под внимание. И по този начин на териториално ниво могат да се търсят по-добри решения. И мисля, че аз трябва да си направя самокритика, защото защото такава политика е, съществува от отдавна. Винаги излиза някаква брошура, някакъв вебсайт, обаче няма същинско конкретно познание на регионално ниво и по това също трябва да се работи. Благодаря ви. Господин Льохан, вие, е, да, последните три е, въпроса са сега. Един въпрос един въпрос имам аз за БВП и неговия спад. Почти всички държави членки на Евросъюза бележат спад на брутния си вътрешен продукт. И с това естествено ще се получи спад и на бюджета на Евросъюза. От друга страна говорим за други приоритети, борба против измамите, земеделие. В какъв смисъл? Как бихте окачествили евентуалните заплахи на, това, на този развой, на този сценарий върху регионалното развитие? Фондовете, които са отпуснати на кохезионните фондове, не бива да пострадат. Как бихте се преборил с това? Благодаря ви, господин. Е, Благодаря ви. Вашите програми за развитие на регионите действат. Те целят, те са специално предназначени за тези региони. Една от тези програми е за Източна Европа, където са едни от най-бедните региони в Европа. И понеже говорим за бъдещето на политиката на сближаване и се чудим какво ще правим по-нататък с този вид инструменти, с които разполагаме, е, искам да ви попитам, можете ли да дадете оценка на ефективността на този тип програми, например програмата за е, източните региони, партньорството, не, не е източното партньорство с източна Европа, а с е програмата за <laughs> I would say design on little, but uh... за източните региони. Ако знаеш, те ефективни ли са, постигат ли резултати, да може да коментирате. Госпожа Окачинска, благодаря много. Вие говорихте за Европа на регионите, Европа на гражданите и децентрализацията и използването на максималното използване, най-ефективното използване на ресурсите. Някои бенефициенти понякога, за да изпосвяват средствата, се сблъскат с много сложни процедури и бюрокрация. И затова имам следния въпрос. Не, не, какво може да се направи, за да се упростат бюрократичните процедури? Много често в практиката се сблъскваме с ще кажа така, не, трудно ми е да го кажа, ама направо са глупави формуляри и които изключително затрудняват бенефициентите или бенефициерите. И искам да кажа, че в някои региони трябва да се предвидат специални средства, така че, например, общини, които имат 200 обекта, нямат възможности да приемат мерки за защита на околната среда, защото нямат няма съответни стандарти дали са твърде големи, твърде малки, т.е. предвиждат ли се някакви критерии за присъждането на тези средства? Um, yes, a... Да. Да, има проблем с БВП. Намалява и това оказва още по-силен натиск на бюджета. Много а, региони разполагат с по-малко пари и този нон-пейпер набляга на факта, че понякога, че най-висши правителствени служители в някои страни настояват за ренационализация. Тоест, е, има една група, която прави това, настоява за това от години. Има политици и от моята страна, е, които натискат за това. И в, е, от това започна от британското председателство и до председателството на Меркес. Такива дискусии се водят. И сега мисля, че същите тези хора в момента тласкат към ренационализация и по-малко пари за регионите. Това е най-голямата заплака за регионалната политика в Европа. Казвам ви, това са група, цяло лоби от различни държави. И между другото, да, обсъждаме нашите приоритети, но да ви дам пример от енергийната политика. Ако енергийната политика се дес, централизира, има редица енергийни проекти, които ще се създадат нови работни места, ще стимулират иновациите и това ще тласне политиката на сближаване в правилната посока. И това ще ни помогне да се измъкнем от економическата криза. От нея можем да излезем само благодарение на економическия растеж, който идва предимно от малките и средни предприятия, които знаете, че се а, намират в регионите. Те а, имат много новаторска а, дейност, в тях работят изключително квалифицирани хора, много интелигентни, които могат Знаете как става това? Събират се хора, създават една фирма и и така се създават нови работни места, растещ. Много повече, отколкото на правителствено равнище. И е, това може да бъде много силен двигател за измъкване от мризата. От една страна ще имаме околна среда и енергия, от друга страна останалите политики. А ако и това, че има голям натиск, това не е ново. Има и други политики на Европейския съюз, по които се разходват средства. Що се отнася до източна Европа, за групата региони, за, в Полша, например, да, има програма. Смятам, че това много зависи от ангажимента на регионалните политици. Трябва възможно максимално да се ангажират с освояването на фондовете. И не знам дали в Польша в момента правителството не обмисля отдаването на по-големи правомощия на регионите за да освояват фондовете. Това ще бъде добра е, крачка. Добър пример има и в Сърбия, която е много централизирана държава, но на северна провинция е автономна е, и Бяхме поканени от кметове в общини в източна Сърбия и те ни заявиха, че те идват от различни краища и са решили да, решили да създадат агенция за регионално развитие с подкрепата на представители на ЕС и защото а, няма кой друг да помогне на източна Сърбия, ако те не се захванат, не вземат нещата в собствените си ръце. И а, има нещо общо в източна Европа. М има общи черти. И именно за това трябва политиците да се ангажират и да поемат инициативата. И е, тогава политиката ще бъде е, ефективна. Що се отнася до достъпността на фондовете, има на група на високо равнище, създадена от Европейската комисия и Баросо е, се обърна към нашия предишен председател да покани го да бъде член на тази група. Той още е член. И и в момента наблюдаваме тази, дали тази група ще даде е, резултати. А в нашата генерална асамблея взехме решение да създадем работна група за различните механизми на финансиране и после отново ще се обърнем към вас, защото е, е, мисля, че вие единствени можете да гарантирате, че финансирането от Европейския съюз, управлявано от различните генерални дирекции на Европейската комисия, става по възможно най-лесния начин, защото имате региони в е, Европейския е, съюз, региони по източното партньорство, региони от бъдещите членки и е, се, всички те трябва да се обръщат към различни администрации, да, да се починят на различни правила, така че не е лошо да ги е, да се намери начин е, да се уеднаквят нещата. Верно, че е много трудно, но има такива предложения. Аз много разчитам на вашата подкрепа. Благодаря ви много. Мисля, че можем да благодарим генералния секретар на Европейската асоциация на регионите за този обмен на мнения. Колеги, мисля, че от ваше име мога да заявя нашето желание да сътрудничим с всички техни проекти. Мисля, че благодарение на нашия секретар можем да улесним разпространяването на вашия опит, на вашите документи и поощряваме всеки, който иска да бъде в контакт с нас. Моля ви, аз обръщам към вас, обръщайте се към мен, към колегите, консултирайте веб страницата assemblyregion.eu където ще видите имейл, номера на телефон и можете директно да се обръщате към нас с всякакви въпроси. Винаги, когато пожелаете. Благодаря ви. Ако позволите с извинение към вас, докато <laughs> тръгнете, ще продължа веднага. Следващата точка е точка 5 от дневния ред. Надявам се, че господин Кирилов е вече тук. Искам да припомня Имаме проблем във връзка с, а, влизането в сила на Лисабонския договор. Има висящ регламент, висящи регламенти има, но сега положението е по-сложно. Първо бих искала да дам думата на господин Кирилов и после да чуя и кратък коментар на Европейската комисия. Заповядайте, господин Кирилов. Благодаря ви, госпожо председател. Е, тъй като времето напредва, ще бъда кратък. Обаче бих искал да чуя е, мнението не само на комисията, но и на членове на нашата парламентарна комисия. Както вие самата казахте, нещата се осложнявате. Е, ние обсъдихме други въпроси и откровенно казано е, не извадих късмет, но все пак ще се опитам да се справя с ситуацията. Сега всъщност докладът е изготвен за прозрачност. Имаме промяна по процедурата и промяната по процедурата всъщност се променя по силата на Лисабонския договор – Uh, yes, this procedure... Както знаете, процедурата предвижда нови правомощия за парламента и все пак има практически и е, законодателни въпроси преди да работим по предложението. Първо, от кога е, парламента ще дава мнение по този въпрос? комисията ще дава омнибус комюнике с всички предложения по новите разпоредби и промяна в процедурата по приемане. Кога всъщност може да започне официалната работа на нашата парламентарна комисия? Първо. Второ. Кои предложения ще бъдат предадени на работната комисия? Сигналите са противоречиви. Напоследък нещата се изясниха. На 22 юли имаме предложение на комисията, после имаше ново предложение от комисията. Изобщо, кое предложение ще се включи в текста? Предложението ще се праща ли до националните парламенти? Е, има място за тълкуване на комисията и на парламента. Ние знаем какво е мнението на нашите, нашата правна служба в парламента. Ще се праща до националното е, националните парламенти. Имаме ли е, противоречие на интереси с нашата комисия по заетостта? Е, да знам дали представител на комисията по е, заетостта иска също да, е, да, да, да бъде съдокладчик е, или иска да бъде водеща комисия. Е, и след това стълкновението на интереси. Как ще се реши то? По всички тези е, въпроси парламента трябва да даде мнение колкото се може по-рано. Обаче имам чувството, че няма да стане скоро това. Е, всъщност тези мерки са предназначени за кризисна ситуация – имам чувството, че кризата ще се преодолее, докато ние се задействаме. можем да започнем да работим много по-късно, ако правилно чухме след 2 януари. Искам да чуя мнението на колегите. Да се опитаме да решим как да действаме. Господин Пущина. Благодаря ви много. Да, честит Лисабонски договор, обаче е много важно измененията по правилниците да не се прибързват, защото упростяването на правилниците значи да се даде възможност на страните да действат е, по време на криза, а не постмортем. И промените могат да настъпят твърде късно и няма да се справим с е, последиците от кризите, особено в страните, където е най-голяма потребността. Сега в Корепер се постигна компромис, но трябва да се работи възоснова на споразумението, което имаме. А по новото предложение на комисията ние се връщаме назад, вместо да вървим напред. И това е недопустимо. Ние трябва да е, воюваме, за да защитаваме интересите на гражданите в нашите собствени страни. Е, трябва тези мерки да се прилагат от от е, първата част на периода 2007-2013, което означава сега. Всяко друго решение ще бъде е, неправомерно и освен това поражение за нашата парламентарна комисия. Сега, постъпновението на интереси с парламентарната комисия по заетостта Имам чувство, че това е направено без солидна основа и ако съм достатъчно черноглед, може би единствената причина е да се проточи прилагането на мерките, докато свърши кризата и мерките станат е, излишни. И за това, госпожо председател, е, бих е, искал да се обърна към вас лично. Председателския съвет трябва бързо да вземе правилно решение, защото ще бъде непочтенно и невъзможно да се обясни на който и да било гражданин на Европейския съюз, че сме се провалили, защото имало някаква бюрократична или законова причина за това. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Колеги, съгласна съм с казаното до тук. Това е наистина абсурдно. В момента сме в период на несигурност по отношение на текста, който ще ни бъде предаден, както и на датата, на която ще го получим. Напълно съм съгласна с господин Бощинаро. Ние всъщност приемаме този текст, за да се опитаме да помогнем на страните, които изпитват най-големи затруднения да се справят с кризата и ако не успеем да приемем текста до преди края на кризата, ще бъде наистина пълен абсурд. И е, ние, беше получено споразумение, е, което беше гласувано с е, консенсус съвета. Въпросът е дали е най-доброто. Но, за да можем да приемем това, трябва наистина да побързаме. Ние всички бяхме за влизането в сила на договор от Лисабон и за подобренията, които внася. Но именно за това трябва да действа максимално бързо, за да може економическата криза, която засяга гражданите и регионите ни, да бъде парирана. Националните парламенти вече ще бъдат консултирани, ние имаме това право, нека да го използваме и да работим. Договорът от Лисабон не трябва да забавя толкова важни процедури, свир, свързани с настоящата криза. Вече заявих своята готовност да сътруднича с докладчиците. Държа да ви потвърдя, че съм готова да се срещна с представители на Европейската комисия, заедно с останалите докладчици в Сянка, за да може да напреднем максимално бързо и влизането в сила на Лисабонския договор да не попречи на вземането на това решение, господин Улка. Și eu vreau să susțin aceeași, același punct de vedere ca și colega mea, doamna Aconi. Ehm, și anum... mulțumesc. Абсолютно съм съгласен с изложеното от преждеговорившите. Трябва да започнем вече да изменяме текста на комисията. В противен случай няма да можем да използваме европейските фондове, за да се справим с кризата. Особено ми е приятно да видя, че всички сме на едно и също мнение, въпреки че принадлежим на различни политически формирования. Господин Бостинаро, благодаря за вашите думи, аз ги подкрепям. Целта, една от целите на Лисабонския договор е да даде повече видимост на гражданите и това е особено ценно за новите държави членки ако искаме да имаме социално и териториално сближаване, трябва да се забързаме. Натрупали сме голямо закъснение. Веднага трябва да започнем да действаме, при това тук, в нашата парламентарна комисия и да се възползваме от всички идеи на всички колеги. Благодаря, господин Годманис. Благодаря. Аз съм член на бюджетната комисия и днес имахме първа възможност да обясним реалната ситуация на бюджетната комисия. Ако наистина искаме да а, а, обмислим това, ще се опитам да ви обясня нещата. Ако погледнем как се е, използва социалния фонд, когато нямаше криза, няма да споменавам отделни държави, защото не е много етично, но ще кажа, че през 2000, до 2006 година в тази финансова рамка имаше страни, които трябваше да достигнат някакъв процент, нали, 95% от средствата за дадени проекти, но вместо това много страни имаха 83, 73 и, много, и още по-низки проценти на освояване. И това беше преди кризата. Това е първия проблем. И много а, страни, които постигнаха 95%, а, нарушаваха дисциплината, защото трябва да се спазват сроковете на плащания. И това са всичко проблеми. Освен това, до сега 16 милиарда от предишната финансова рамка не са е, е, използвани. Те се включват в кохезионните фондове по които се дава документи до 2010 година, но по социалния фонд нещата стояха много по-зле. Сега в новата финансова рамка, новите финансови перспективи, а, а, за последната информация за социалния фонд показва много големи различия. От 17 до 15% плащания и огромни разлики от страна до страна. И ако, ако като погледнем и разликите в БВП, ще видите, че няма връзка между едното и другите. Просто някои държави член... Е, и не може да се каже, че защото има национални проблеми не се постигат успехи, защото няма да бъде вярно. А... Бюджета за 2010 година 200 хиляди милиарда. Economic recovery. It's paid и не се предвиждат повече пари. И ако се прехвърлят от една година в друга 2009 към 2010 година, няма да можем нищо да направим. Ние нямаме кой знае какъв марш. 7 милиона. И ако трябва да има 100% реимбърсване, и ние трябва да прехвърлим средства от 2009, това няма да може да стане. Затова трябва да сме по-големи реалисти. Не трябва да сме емоционални и така просто да натискаме. И ако се отпуска заем, знаем, че има институции, които проследяват как върви изплащането на този заем. Ще се следи година след година, 11-12. И второто, в това трябва да се анализира в на страните, ако погледнате степента на изпълнение в различни държави, преди и след кризата, ще видите, че кризата кой знае какво не е променила. И дори за Коезионния хоезионния фонд нещата стоят така. Проценти са невероятно различни Така че трябва много внимателно да анализираме всички аспекти на проблема да създадем работна група вместо Комисията по регионално развитие и бюджетната комисия. Не знам. Трудно е, защото бюджетната комисия ще задава въпроси на комисията. Вие много добре знаете, че се контролира изпълнението на бюджета, защото ако нещо не е освоено, не е изпълнено, след това не се отпускат пари. Нека да бъдем по-предпазливи и да искаме от комисията и от парламента като цяло да обхване нещата в цялата им сложност. Че, че не е лесно, не е лесно. Господа Шрадър. Äh, Аз бих искала да говоря по процедурите. Не мисля, че някой е следвал развоя на процедурните мерки, така както бихме искали. Ние тук в парламента, в тази парламентарна комисия, по-точно трябва да изготвим позиция, становище и да дадем мандат на докладчика, за да участва. Да участва формално в този това процедурно действие, по което протича обмена между, между парламента и съвета. То продължава да бъде същото. С други думи, няма нужда от мандат. Какво означава това? Че правомощията на парламента не могат да се осъществяват, да се изпълняват. И нашият докладчик ще бъде там единствено в качеството си на наблюдател, просто да записва. Така ли? Това значи, означава всъщност, че старото, старата процедура продължава да се прилага и сякаш не сме получили нови правомощи, въпреки че те вече съществуват. Инициативата вече не е на комисията, тя принадлежи на съвета. Щом нямаме интерес, можем спокойно да заявим, че нямаме становище и нямаме позиция, нито докладчик процедурата все някога ще се установи и все някога ще дадем мандат на докладчика. Иначе се оказва, че сами се отказваме от дадените ни правомощия. Или следвайки старата процедура, или някаква нова, аз съм на мнение, че първото, което трябва да направим е да определим срок срок за разписване на официално становище на официален докладчик, а не просто становище. Няма значение коя процедура ще решим да използваме, дали е старата, дали е новата. И аз предлагам това да се случи още тази седмица националните парламенти, знаем, че също ще вземат отношение. С други думи, можем да избързаме и така да спечелим време. Можем да използваме като начална стъпка документа на Корепер или пък някой предходен документ на комисията, който в последствие е бил изменен от Корепем. Най-вероятно комисията ще продължи да работи със същия този изменен от Корепер документ и да го използва като основа на следващото си подобрено издание на документа. Тоест, и ние, значи, мисля, че можем да процедираме по същия начин и да използваме и ние в нашата работа този документ на Корепе, защото очакваме всъщност той да послужи за основа на новия документ на комисията. можем, можем да дадем мандат и след това да вземем решение за действия през следващите 8 седмици, когато ще размишляват местните, националните парламенти. Така или иначе виждате, че няма кой знае колко много време. Това може да се разработи според изискванията на процедурата за съвместно взимане на решение според Лисабонския договор. Това обаче продължава да бъде вторичен, формален въпрос. Сякаш първичния, съществения за съдържанието все още не е изяснен. Няма значение коя процедура ще изберем, съдържанието продължава да бъде най-важното. Трябва да видим откъде да започнем и спрямо какъв документ ще предлагаме изменения. И за това трябва да назначим докладчик и да му дадем мандат за преговори с комисията. В момента той там участва като преговаряш от свое собствено име а има нужда от официален мандат, за да може да представлява нас като Европейска, като комисия, парламентарна комисия. Много благодаря, госпожо председател. По въпроса за процедурата, и аз подкрепям това, което каза преждеговорившата, както и колегата от НБ. Наистина трябва да сме по-настъпателни. Съдържанието е не по-малко важно от формата. Съдържанието и целите, които ще преследваме по въпроса за целите, аз мятам, че са ни нужни нови данни, осъвременени данни от страна на комисията, за да си направим точни изводи за разпределението на регионалното подпомагане и оттам вече да извадим пък съответни изводи за дефектите, за недостатъците. Дали те се дължат на институционната рамка или на отпускането на средства. Така или иначе, имаме нужда от спешно решение на най-важния въпрос как да вземем участие. Особено сега, когато имаме повече правомощия след Лисабонския договор. Благодаря. Кой друг ли иска да се изкаже? Извинете, госпожо председател, скъпи колеги, искам само да ви кажа, е, че факта, е, че комисията по заедостта е била сезирана, може би греша, но мисля, че именно член на Социалистическата партия е пожелал тази комисия да се самосезира. Става въпрос за комисията по заедостта. И е, съответно е било предложено дали е, искането да не бъде оттеглено дали искането Комисията по заедостта да разглежда въпроса е, да бъде отеглено. Съвсем накратко искам да ви отговоря, че отговорих на писмото на госпожа Перванс Переш и Перес и е, председателския съвет не е разглеждал въпроса преди да приложим новата процедура. Ние работим активно. Е, сега бих е, искал да помоля директор Рудов Нислер, представители на Европейската комисия, да ни каже докъде сме стигнали от гледна точка на комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Комисията подготви решение по така наречения омнибус. Е, това ще стане по-късно днес, така че има известно отлагане на нещата. Е, Бих искал да се възползвам от случая, е, за да ви съобщя как мисли нашата правна служба. Е, според нашата правна служба, Европейската комисия официално е предала на Европейския парламент през юли е, по старата процедура първоначално предложение. Ето защо не е изпратено ново предложение до вашата комисия. Затова няма ново формално предложение. Независимо от това обаче, нашите юрисконсулти категорично заявяват, че се създава политическо обстоятелство, което се създава в съвета, което е междинна стъпка. Комисията по силата на нон-пейпер прави предложение, което е близко е, до споразумението постигнато в Корепер. И сега е, имаме политически факт, а именно решението на Корепер и смятам, че ние смятаме, че трябва да продължим да работим по споразумението в Корепер. Обаче възниква правен въпрос, а именно дали съветът може да предаде това решение официално на Европейския парламент. Аз мисля, че е, трябва да се търси отговор от правната служба на съвета. Дали е, те имат правомощието е, официално да предадат този документ на Европейския парламент? Както вие знаете, комисията приема предложението на Корепер. За комисията това е факт и сега е в е, интерес на институциите да вървим напред колкото може по-бързо, за да приемем упростени мерки и да окажем финансовата подкрепа на страните, които се нуждаят от нея в възможно най-кратки срокове. И според комисията, предвид участието на парламента, и на съвета при съвместното взимане на решения работата трябва да продължи в триалог. Триалога трябва да се подготви възможно, във възможно най-кратки срокове. Благодаря ви. Има ли други въпроси към комисията за допълнително изясняване? Това достатъчно ли е? Така. За нас Положението е следното. Трябва документа, за който говорим, да се вкара в пленарна зала. Преди два месеца, преди един месец говорихме по процедурата, е, за да се види е, в неформалната работа до къде можеше да се стигне и повече не можем да отлагаме нещата, след като е, получим одобрение от националните парламенти. Доколкото разбирам, всички колеги, които взеха думата, са за е, това да се позовем на а, е, споразумението от Корепер. Ние не знаехме, че не се знае дали съвета може да го изпрати на парламента или не. Хубава е идеята на докладчика в каква посока вървим, изготвяйки доклада, обаче официално не можем да започнем работа преди решението в пленарна зала. И сега комисията работи за това как официалното предложение да се изпрати от съвета на парламента. Но, както обикновено, се прилага обичайната процедура. Така? Някой има ли въпрос? Господин Шет. Also im Grunde genommen hat die Kommission dann das bestätigt, was ich vorher schon gesagt habe. Ähm, да, комисията току-що повтори и потвърди моите думи. Няма проблеми, които не могат да бъдат да, да не бъдат разрешени. Ако не дадем мандат на нашия преговарящ, няма да може да участваме в триалога. С други думи, парламента пропуска възможността си да участва, така ли? да разбирам. Аз мятам, че вие като председател на нашата комисия трябва да следите, да се стараете нашите правомощия да не бъдат накърнявани и активно всъщност да ги поощрявате. Няма друг начин, ако искаме да участваме в триалога. Оказваме се изтласкани всъщност от дебата комисията. Комисията успя да спази сроковете, единствено ние сякаш малко ги проспахме. Мисля, че вашата преценка е крайно несправедлива. Вие знаете, че нашата комисия по регионално развитие не е получила документа. Трябва да мине през пленарно заседание. Това не е направено в парламента. Има разлики в тълкуването на правната служба на комисията и правната служба на парламента. И това, което господин Кирилов направи, което направи през последните месеци, е просто да се опита да разбере какво може да се направи при сегашните разпоредби. Да започнем е, официална работа, но но ние не можем да променим процедурата като комитет по регионално развитие. Правим всичко възможно, за да свършат нещата на време. Да, аз съм съгласен с вас, господин председател, госпожо председател. Трябва да, се, трябва да има това позоваване. Нашата комисия трябва да получи инструкции, иначе ще изпаднем в смешна ситуация. Ние получаваме различни послания. Миналата седмица от комисията чухме нещо друго. И не мога да препоръчам на нашата парламентарна комисия да работи по нещо, което ни е непознато. Не трябва да забравяме, че позоваването е обект на е, допълнително решение на председателския съвет. Дали в край на краищата този доклад ще се изготви от нашата комисия? Така се надявам. Очаквам помощта и на други комисии, но в крайна сметка ние трябва да знаем. Естествено, че аз съм съгласен с колежката, че ние официално трябва да си свършим работата, обаче това не е грешка на нашата комисия. Това е грешка на съвета, който е, е, протака нещата от месеци. И ние от месеци обсъждаме нещата неформално, но, но дори минимална крачка не можем да направим без подобен документ. Разбирам тревогата на колегите, че губим време, правим всичко необходимо, но трябва официално да тръгне процедурата. Ако процедурата започне по пакет Омнибус, тогава ние ще е, започнем да работим бързо, за да се вземат бързо решение. И аз казах, че ние се надяваме днес комисията да вземе решение по Омнибус, да се и парламента на пленарно заседание да реши този доклад да се изготви от нашата комисия и първото четене да бъде на заседанието през януари на 25. Да, но трябва да гласуваме измененията след 8 седмици. Да, единственото, което не можем да направим е окончателния вод. Това е ясно, но можем да обсъдим въпроса. Това е в дневния ред. Uh, uh. Мисля, че е, горе-долу се разбрахме как ще действаме. Господин Шетъл. Ähm, Госпожо председател. Да, наистина. За момента нищо не сме разрешили ние тук. Защо изведнъж се оказва, че комисията ни е пратила документа. Нека да изясним нещата. Не ви обвинявам, не ви обвинявам, но просто имам чувството, че отдавна вече имаме, разполагаме с този документ, но не сме реагирали като парламентарна комисия. Трябвало е да маркираме поведението си, да се знае как ще отреагираме, но не сме го направили. Разговорите, преговорите трябва да почнат от начало и да тръгнат по друг начин. Освен ако не кажете, че трябва да изчакаме официален мандат. Междувременно обаче, нека да не стоим с кръсени ръце, а да определим процедурата, да дадем мандат на докладчика, да определим графика на действие. да предвидим възможни варианти и да действаме според взетото решение от декември насетне. Има дата за гласуване, доколко разбира, доколкото разбирам, но е прибързано според мене. Не казвам, че някой е допуснал непростима грешка. Единственото казвам е, че в момента нямаме план за действие. Ето към това ви призовавам. Благодаря. Благодаря. Мисля, че е много важно да има официална позиция. Може да получим някакъв кратък документ от секретарията на комисията, нашата комисия, по досието, да се, в което да се казва кога, как ще получим и на каква точно дата ще се получи документа. В всички групи имаш огромни проблеми за, по отношение на съфинансирането. Това наистина беше ябълката на раздора. Дали да се остави, да се премахне. И имаше даже усещането, че дебата е преждевременен. Това разбира се само в началото. Сега обаче се намираме в абсолютно задънена улица. очевидно сме недоволни от първоначалната позиция. И възможно ли е сега през декември вече да приемем една официална позиция? Тоест да решим какво ще правим, дали ще приемем позицията на съвета. За да може да постигнем напред. Всъщност предложението, позицията на съвета е доста прагматична. Dus nogmaals, graag een, een, een... Мисля, че ние също трябва да бъдем прагматични и затова пак казвам, не е лошо да получим някаква нота, някаква бележка от секретарията за изготвяне на нашата позиция и аз лично не мисля, че до тук нещо сме направили погрешно. Просто от сега да нататък трябва да видим по какъв начин най-добре можем да помогнем на нашия докладчик. И пак казвам отново да решим каква ще бъде нашата позиция. Да, и аз искам да се намесям по отношение на процедурата и на съдържанието на документа. По въпроса за процедурата аз подкрепям. Подкрепям предложението за колегите, които са за ускоряване, за ускоряване на нашите действия и да се основаваме освен това на варианта на Корепер. След това, според мен, социалният фонд няма да разреши проблема, но по-гъвкавото стигане на разрешение може да го улесни. Кризата съществува и ефектите се чувстват. Това не можем да го изпускаме от внимание. Благодаря. Някой иска ли да каже още нещо? Така. Мисля, че генерална дирекция Реги е, ще настоява пред генералния секретариат да ни изпрати е, документа колкото се може по-бързо. И остава срока януари за изготвянето на доклада на първо четене. Но не мога да реша какви ще са правомощите, защото нямаме основа за това. Така, сега изчерпахме тази точка от дневния ред. Да, сега нека да пристъпим към точка 6. Да, комисията иска думата сега. Благодаря ви. Искам да сме наясно. Комисията ще изпрати и комуникето Омнибус. Е, е, както казах, няма да има никакво ново предаване на документи от името на комисията, защото мнението на комисията е, че на 24 юли 2009 година Първоначалното предложение на комисията е предадено на Европейския парламент. И Омнибус просто констатира този факт. Всичко останало е как да се е, справим с политическия факт, че в Корепер е постигнат компромис. сега трябва парламента и съвета да решат. Мога ли да приемам, че сега трябва да има становище на правната служба на парламента, а ние като комисия в парламента трябва просто да окажем политическа подкрепа, но не можем да вършим работата на другите. Сега по точка 6, доклад относно Бялата книга на комисията, адаптиране спрямо изменение към климата. А сега Салваторе Карона има ли да каже нещо? John, is he here? Should be. Is Mr. yes. Mr. Carona is here? Тук ли е господин Карона? Добре. Благодаря. Съвсем накратко, за да спестя време. Вече е, Колегите внесаха предложения и коментари върху бялата книга на комисията за адаптация към промените в климата. Следващата седмица на срещата в Копенхаген международната общественост ще се опита по какъв начин общо да обедини усилията, за да може най-ефикасно да противостои или да намали промените в климата. Е, има обща воля да се положат усилия, е, за да можем да се предпазим от една ситуация, която единодушно се счита за най-голямото предизвикателство за следващите години. И вече сега знаем, че трябва да се справим с ефектите от промените в климата през следващите 50 години, а именно повишаването на, темпура, на температурата, ерозията на бреговете, затрудненото снабдяване с хранителни продукти и последиците за човешкото здраве, за индустрията, за транспортната система. Всичко това налага намирането на отговори приемането на мерки на първо място за намаляване на емисиите на, от газове с парников ефект. Втората идея е да се направи адаптацията, да се удов, удов, увеличи издръжливостта на околната среда. В Бялата книга на комисията с право се посочва една рамка за европейско действие с цел да се интегрират действията на държавите членки, да се подкрепи международната дейност против промените в климата и по-специално да се подкрепят държав... развиващите се страни. Книгата предвижда една сложна стратегия, която да може да а, отговори на тези предизвикателства. А, според нас, укрепването на а, стратегията за адаптация, за приспособяване към промените в климата е една отлична възможност за нови инвестиции в и економика с ниски емисии на въглерод и увеличаване на енергийната ефективност възможност да се намери един нов път на развитие и на излизане от особено тежката криза. Както знаем, промените в климата имат най-различно въздействие върху различните региони, които варират от регион на регион, както и социално отношение. В е, Европа най-уязвими са южните региони, Средиземноморието, планинските региони, Алпиите и островите, крайбрежните региони и крайно периферните, крайно отдалечените региони. През следващите години трябва да се направи по-задълбочена диференциация между различните региони в Европа. В Европа. Достатъчно знам, че в енергийния сектор е, е, промените в климата ще се отразят на търсенето и предлагането. Знаем, че намаляването на валежите ще е, има също отражение. Възможно... Ние, е, ще има намаляване с 5% е, общо на, на енергийното производство, 25% в южните региони. Това ще се отрази на туризма, на селското стопанство. Нямам време да задълбавам, но искам да подчертая, че в комисия като нашата, която се занимава предимно с политиката на сближаване между регионите, тази тема е особено значима и изисква особено внимание. Има два важни аспекта насърчаване на политики, които могат да подчинят публичните и частните инвестиции на определена цел, а именно развитие, съвместимо с адаптацията към промените в климата и убедителна подкрепа на решението на комисията да изгради е, насочваща група по, проблеми, по адаптирането към проблемите на климата и включване на местните и регионалните власти. Благодаря за сътрудничеството на всички колеги, които ми помогнаха и внесоха изменения. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Благодаря ви, госпожо председател. Това са много важни въпроси. Важни въпроси, които занимават всички ни и които са обект на нашия дебат. Проекто доклада върви в правилната посока. И аз самия също бих искал да направя някои, да ви отправя някои бележки. Например, Например, бих искал да се спра на точка трета, където става дума за необходимостта от бързо, бързо и спешно действие на климатичното изменение, чрез мерки, предвиждащи намаляване на изпаренията на парникови газове, а и на превентивни мерки. Аз бих добавил нещо друго. Аз бих споменал и юридически обвързващ договор – това това е всъщност е в съзвучие с предложението на Еврокомисията. Друго нещо, което бих искал да добавим към ограничението на парниковите емисии е квота от 30 до 40% да е тази квота в сравнение с нивата от 90-та година. Защо казвам това? Защото между правителствения панел по климатичното затопляне говори за тези 30-40% и Евросъюза се е ангажирал да приеме 30%, ако и другите държави го приемат. Това е записано в Бялата книга, страница 3. Споменават се мерките за намаляване на парниковите емисии, но аз бих искал да споменем и подкрепата, която ще окажем на мерките предприятия в тази насока като например залесяване. За залесяването бихме могли да говорим надълго и на широко при това. Там, където се споменават адаптативните мерки за намаляване на отрицателното действие на климатичното затопляне, бихме, бихме могли да включим регионалното измерение на тези последни мерки, последните, които цитирах, не национални имам предвид. От 2013 година на сетне спокойно бихме могли да слагаме повече акцент, да поставяме по-силно ударение върху брег... крайбрежията. Те са най-застрашените. В точка 7 се говори за развитие на транспорт с ниски въглеродни емисии, емисии например железниците. Днес сутринта обсъждахме в Комисията по опазване на околната среда един такъв доклад, защото железниците железниците изхвърлят само 10% от общите количества парникови газове. Както виждате, много повече в сравнение с шосейния транспорт. Това би могло да бъде много полезна мярка в борбата срещу климатичното затопляне това ще се отрази благотворно на селската политика и политиката за селскостопанско развитие. Благодаря, господин Обермайер. Благодаря, госпожо председател. Борбата срещу измененията в климата е на два фронта борба срещу емисиите на въглероден двуокис и адаптиране към промените в климата. Аз съм австриец и съм от регион, който е близо до опасна ядрена централа, която се намира в Чешката република, в град Темелин. И трябват кмети, е, мерки за е, борба и кметки за адаптиране. Ядрената енергия е много скъпа и освен това е много опасно да се управляват е, отпадъците. Има голяма е, радиоактивност. Е, сега Алпите. Алпите. Трябва да се засили сътрудничеството в Алпите чрез адаптационни мерки и, и мисля, че Алпите са особено застрашени, защото се топят ледниците, повишава се нивото на морето. Е, значителна част на европейския континент е засегната. Мисля, че и Лазурния бряг във Франция ще пострада. А и в Дунава също се изливат води от стопените ледници. И трябват регионални мерки. Благодаря ви. Благодаря ви. Мисля, че казаното от колегата преди мене беше много интересно и трябва да се съсредоточим върху това, което нашата комисия по регионално развитие може да направи. Трябва да видим по какъв начин политиката на сближаване може да допринесе за защита на климата. Знаем, че по-настоящем има най-различни задачи, мисии, част от кредитите се отпускат за някои дейности, които влияят вредно, вредно върху климата, за това трябва да променим нещата и да видим кои са най-застрашените от промените в климата области. Говорихме тук за крайбрежните региони. Те трябва а, да бъдат а, включени в тези мерки. Трябва да не забравяме ролята на политиката на сближаване в контекста на промените на климата, така че тя да може да допринесе за борбата срещу тях. На второ място е добре да се обмисли по какъв начин и какво могат да направят местните власти. Знаем, че с програма 21 ще се е, допринесе за борбата с промените в климата, но тя е по-скоро теоретична. Не знаем какви ще бъдат конкретните резултати. Затова по-добре да видим какво могат да направят общините, регионите и въобще местните власти е, и да, ако може, да получат е, помощ от нас. Освен това, нашата комисия би могла да заяви, че положителните примери трябва да намерят следовници и да ги е, наистина да, да популяризираме положителното. Разполагаме с едно много важно проучване 20 региона, което много ясно описва опасностите, които са надвиснали над някои райони, региони и а, още по-големите рискове, които могат да възникнат, ако продължи замърсяването и индустриалната дейност с а, този шеметен а, ръст, без да се съобразява с околната среда. Ние знаем, че ще бъдат засегнати някои важни економически дейности на местно равнище, то а, знаем, че нашия, нашите, нашата амбиция за намаленията 20-20 е важна, но трябва много предпазливо да я прилагаме. Така. Така. Всъщност, в този документ се търси приноса на различните европейски институции, това, което госпожа Шентъл каза, как с политиката си допринасяме за нещо. Да. Не съм удовлетворен от становището. Прочетох го, прехвърлих го. И така държавите членки трябва да действат, комисията да действа. В Бялата книга трябва да се говори за териториална кохезия. Мисля, че само се приказва за това, но нищо не е направено. Всъщност, аз съм разочарован от това, което остава. Трябва да заявим, че ако искаме адаптиране, трябва регионите и гражданите да бъдат привлечени. Иначе териториалната кохезия е нещо много красиво, но вече Имаме доказателство с региони 2020. Знаем на какви рискове са изложени различните региони и трябва ясно да заявим, че докладът е в правилна посока, но недостатъчно. Недостатъчно се говори за регионалното приложение на цялата работа, а това би било солидната основа. Така, сега накрая нещо става въпрос за пари. Обаче все едно, че не искат подаръци за коледа. От, от къде да дойдат парите? Така, от, от, от къде? От регионалните ли фондове? От кои фондове? Аз мисля, че ние, ние не сме се замислили е, какви, е, какви точно финансови инструменти искаме в нашата комисия по регионално развитие. Въобще трябва по-точно да се работи, по-прецизно. Казваме, че искаме промени. Ако нещата не вървят е, с климата, ако има още повече природни бедствия, ние трябва да си създадем Европейски фонд за солидарност, обаче той не се прилага достатъчно гъвкаво. Така че имаме инструментариум, примерно за горски пожари, а, можем да плащаме за презалесяване. И съм склонен да се съглася с председателката, че Трябва да се търсят решения е, съобразно инструментите, с които разполагаме. Ще се опитам да направя каквото мога, е, за да привлека вниманието върху тези точки. Иначе тук ние е, е, снасяме становище след становище и хората казват, да, но трябва хората да седнат и всъщност да прочитат и да се съобразят с това, което сме казали. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. В рамките на тази бяла книга Смятам, че приноса на Комисията по регионално развитие трябва да бъде заявлението, че борбата срещу промените в климата и последствията от тях трябва да се превърне в приоритетна цел на всички регионални политики и да се извлекат всички последици от това по отношение на инструментите, с които разполагаме не само в а, секторно равнище, по отделните сектори, но като глобална политика с една последователност, насочена към глобално преориентиране на регионалната економика. За това разполагаме с едно прекрасно средство, което някакси отсъства от становището на комисията, а именно това са териториалните планове за климата. В тях, така както знам в, от опита на Франция, се прави оригинален опит за а, създаване на една глобална политическа последователност, обхващаща всички сектори на регионалното развитие, което не противоречи на. А, не, не, не увеличава промените в климата. Транспорт, инфраструктура, биоразнообразие, а, селско-стопанско производство, урбанизъм и така нататък. Затова аз пледирам идеята за териториалните планове в областта на климата, които съвпадат с заключенията от конференцията в Копенхаген, бъдат включени в Бялата книга и се превърнат в гръбначния стълб и двигателя на регионалните политики. Благодаря. Така, Шампел е последния говорител. Благодаря ви много, госпожо председател. Първо, напоследък, последните една-две години, се наблюдава проблема с промените в климата. В е, моята страна се промениха обществените нагласи неща, най-вече заради наводненията. Много места, които не бяха наводнявани, сега са наводнени. Това не е нещо, което се случва веднъж на 100 години, а непрекъснато се повтаря и, и хората смятат, че е свързано с промените в климата. Ние трябва да глобалното затопляне е глобален проблем и се иска глобално решение. Ние трябва да станем лидери и да се надяваме, че другите ще ни последват. Сега, въпроса за обновяемите източници е много хора ще преценят, че въпроса с обновяемите източници на економически в момента, а има необходимост да се им, инвестира в цялата област, която до сега трябва да се ускори. Транспорта е огромен проблем. Броя на превозните средства по пътищата ще се отвоят през следващите 10-15 години, така че има много голямо одобрение в енергийната ефективност на превозните средства. И тук също са необходими огромни инвестиции. To... Трябва а, строителството 10-15% трябва да се увеличи ефективността. Селското стопанство също се спомена, това също трябва да се обсъди. И мисля, че има тенденция да се напада селското стопанство, само, като че ли само то е виновно за емисии. Обаче не трябва да се забравя е, доверието на тези, които уред, Те трябва да бъдат възпитавани и да бъдат подкрепяни. Тук има постер в парламента от два дни, където се казва, е, че по-малко месо е по-малка топлина едновременно с това хората гладуват по света. Има противоречие и трябва да се търси някаква обща основа, разумни решения. И накрая, ядрената енергия. Аз съм от страна, където а, има обща нагласа против ядрената енергия заради Чернобил. Обаче, едновременно с това, гледам какво става в Англия. Или в е, Франция има 58 централи, така че като Европейски съюз трябва да искаме съвместна политика. Трябва да имаме разумни доводи, а не само да се ръководим от емоцията, как е, да обработваме отпадъците. Трябва да видим какво може да се усъвремени и да кажем да или не, а не да се ръководим от емоциите. Особено е, за ядрената енергия и за въздуха. Благодаря ви, господин Шам. Няма други желаящи да взема думата. Крайният срок е, за измененията е 10 декември, 12 часа на обед. Така че много ви моля да се справим с това предизвикателство. Е, има смисъл да покажем, че с регионалната политика можем по някакъв начин да се занимаем с е, промените в климата. Това е важен довод и за бъдещите дискусии. И така, 10 декември, срок за измененията. Сега, нека да е, е, отложим седма точка за утре. Ще имаме повече време, вместо да препускаме сега. Имаме среща на координаторите. Лицата, които, колегите, които няма да участват в среща на координаторите, са свободни. Утре, утре в 9 часа. Утре в 9 часа, ако обичате, бъдете на време. So, uh, no, uh, uh